А, господин председател е възпрепятствам да дойде, така че аз ще председател по точка трета, която вчера не се състоя. Искам да ви представя а, триалозите, които всъщност са текущи към момента на 23 е, януари беше проведен втория триалог относно програма Фискалис. Става въпрос за сътрудничеството с най-слабо развити страни и а, приоритети и разбира се въпроса свързан с акта за делегация. Евентуално последния триалог ще се проведе на 21 февруари, четвъртък сутринта. Сега Следващия въпрос относно междуинституционалните преговори, това са инвестиционните посредници и прегледа на пакета. Парламента и съвета изразиха своята позиция по ключови политически въпроси, като обхвата, правилата за еквивалентност, възнаграждение, управление, капиталовите изисквания, факторите К и фирмите клас 3 ликвидност и концентрация. Комисията ще получи мандат за участието си в тази и да продължи работата си в тази посока. Като разбира се, става въпрос и за общото правило, така, за да се запази действащото споразумение по всички банкови текстове, включая директивата и регламента за капиталовите изисквания. Следващото триалог ще бъде евентуално в началото на февруари. последното досие, това е за обезпечените облигации. Става въпрос за разпоредби, за структурата между груповата инфраструктура, груповото финансиране, преходните разпоредби. Също така беше обсъждан и въпроса за степен на кредитно качество, за допустимите активи за централните контрагенти, които разполагат с, работят с обезпечени облигации. Следващия триалог ще бъде също назначен през февруари месец. Така, това беше точка трета от вчера. Колеги, имате ли, готови ли сте за гласуването? Вашите карти за гласуване на лице ли са? Господин Люк, нямате карта. Така ли? Окей, добре. Ще ви причисляваме съгласно общите правила за а, гласуване. Ще гласуваме три теми. Първо, технически стандарти относно задължението за клиринг. Първият въпрос е по първи и втори параграф. Да, за, против, против, приема се. Виждам, че от 1 до 9 можем да гласуваме блоково. Съгласни ли сте? Против? Приема се. Опоменаване. А, извинете, не опоменаване. Съображения А, Б и С също гласуваме заедно. За против, приема се. Гласуване по текста и всички изменения. За. Поименно гласуване. Поименно гласуване, извинете. Разбира се, и господин Лука ще броим. Край на гласуването. Много добре. Голямото мнозинство подкрепя. Поздравления за господин Гуалтиери. Второто досие. Става въпрос за извънборсовите деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент. Гласуваме. За. Против. Приема се. Опоменаване от 1 до 12 да гласуваме блок. За. Против. Приема се упоменавания А, Б и С. Също в група гласуваме за, против, приема се. И гласуваме по изменения текст по именно. Край на гласуването. 35 за, един въздържал се и едно, а, един против. И по последното става въпрос за дължението за клиринг а, във връзка с Брексит. От 1 до 3 гласуваме в блок. Група. За, против, приема се. Опоменаване от 1 до 10. В блок. Група гласуваме. 1. За, против, приема се. Съображения. А, Б и С. Латиница. За, против, приема се. Гласуваме сега изменения текст по именно. Close the vote. На гласуването. 35 за, 7, въздържали се, нито един против. Благодаря ви, колеги. Следващото заседание ще бъде понеделник, 4 февруари от 3 до 4.30, но ще бъде потвърдено допълнително. Благодаря ви.